Thank you. Председателят, благодаря ви. Този парламент работи с представители на различни политически групи, изразяват се различни политически убеждения, така че всички имат еднакви права. И Искам да благодаря сега на всички, които поставяха въпроси. Искам да благодаря на кандидат комисаря Московиси за дадените отговори. Давам ви думата отново за заключителни думи в рамките на 5 минути. Благодаря, господин председател, благодаря за този обмен на мнение. Мисля, че бяхме откровени, прями въпреки нашите различия. Искам да благодаря на преводачите, които допринасят за езиковото многообразие. Надявам се, че сте разбрали, че съм откровен, когато говоря колко силен е мой ангажимент и колко сърцато ще се заема с отговорностите ми. Искам да споделя от какво ще се ръководя през следващите пет години, ако бъда одобрен. Като европейски комисар ще работя обективно и безпристрастно в общ европейски интерес. Европейският съюз е модел, който търси економическа ефикасност и социална справедливост, както казва Де Лор така че аз ще работя за просперитета на европейския модел. Като европейски комисар ще работя с вас, така както почерта и новоизбрания председател Юнкер. Ще работим а, за заето, за инвестиции, за борба срещу данъчните измами и избягването на данъчното облагане за автоматичен обмен на информация, за развитие на данъците, така че да отговарят на нуждите на глобализацията. Така че това, което беше казано от Юнкер, са и мои убеждения. Ще работя в колегиален дух. Това, което е определено като структура, е приемливо за мен. Няма надзор, няма ерархия, има хоризонтални мисии, определени от председателя на комисията. Нужна е координация. Аз ще работя колегиално с останалите комисари, с двамата заместни председатели двамата заместни председатели Домбровскис и Катайнен ежедневно. Така че няма да има бюрократична изкуствена конкуренция помежду ни или пък намеса на политически различия, защото това би било загуба на енергия и време, защото ние искаме преди всичко да подсилим европейската економика и да постигнем резултати, за които говорих. Ние ще бъдем един единен екип, сплотен около една и съща цел, аз а, съм разговарял с тях и зная, че те споделят същото виждане. Като европейски комисар аз ще работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент и най-вече с вашата парламентарна комисия. И това е дълбоко мое обещение, а не конюнктурно обещение. 20 години, откакто за пръв път съм дошъл в този парламент, на базата на опита, съм наблюдавал как се променя тази институция и се превръща в истински представител на европейските граждани, работещи за общия европейски е, интерес. Вие сте изразители на демократичната либит легитимност. Ние имаме обща отговорност да се справим с предизвикателствата пред нас през следните пет години. Аз отговорих на вашите въпроси, понякога бяха трудни, но аз го направих съвсем откровенно. Ще бъда тук с готовност да водя диалог с вас, за да напреднем в реализирането на европейската идея вие, аз, комисията, всички ние сме подложени на оценка. Аз дойдох тук на това изслушване без емоции. Това за мен е въпрос на, на чест и отговорност преди всичко. Аз гледам на този въпрос много сериозно, много убедено, тъй като предизвикателствата са огромни и се надявам, че съм ви убедил в своята компетентност, в силата на моите убеждения. Благодаря ви за проявеното търпение. I would like to thank you. Искам да ви благодаря, господин кандидат-комисар, за това, че се явихте на това изслушване, както и за готовността ви да участвате в засилен и надявам се ползотворен дебат с нас. Сега искам да съобщя, че между 1 и 2 и 30 ще се проведе заседание на координаторите, което ще бъде при закрити врата. Обявявам това заседание за закрито.